Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Госпожи и господа, приветствам ви с добре дошли на първото заседание след лятната вакансия. Виждам много добре отпочинали колежки и колеги. Надявам се, че сте се възползвали от почивката, за да съберете нови сили. Някои явно все още са в отпуск или пътуват насам. Те ще дойдат, надявам се, по-късно, но смятам, че трябва веднага да започнем да използваме времето си, защото животът и политическата ни работа продължават с пълна сила. По изключение няма изменения в дневния ред, или може би не, колегата Рюбих. есента трябва все пак да започне добре. Имам въпрос за четвъртък следващата седмица. Запланувани са гласувания. Обикновено гласуванията винаги се провеждат на втория ден. Добре е да знаем какво ще бъде включено в дневния ред. Председателят все още нямаме много предложения, затова трябва да се съберем и да обсъдим дневния ред. Съобщение на председателя. Искам да ви помоля за подкрепа, за да съкратим процедурата. С координаторите обсъдихме графика за следващата 2012 година. До тогава все още има доста време, но координаторите представиха графика и така както е Обичайно тук в парламента тематичният отдел преразгледа графика и внесе много големи промени. И така, предвидени са заседания за сряда и четвъртък и то за четвъртък след обед. Първоначално бяхме предвидили заседания в понеделник и вторник. Всички знаем какво означава тази промяна. Затова ще помоля колегите от секретарията още веднъж да се обърнат към тематичния отдел, за да могат да бъдат променени поне някои от тези предвидени заседания. Мисля, че предложението на тематичния отдел все още не е достатъчно добре прецизирано, меко казано. Трябва да се опитаме да изместим някои заседания за понеделник и вторник. Най-вече в четвъртък след обед вече не е толкова лесно да се работи. И ако сме предвидили изслушвания именно за четвъртък след обед, то тогава няма да участват много колеги и няма да има никакъв смисъл – Ще ви помоля за подкрепа в това отношение. Преминаваме към точка трета. От дневния ред Изложение на господин Крис Фонтейн, председател на органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. Добре дошъл на господин Фонтейн. Той ще ни запознае с дейността на органа, след което ще дадем думата на комисията. Приветствам представителя на комисията, който ще ни представи концепцията за роуминга – Отношение по този въпрос ще вземе господин Фонтейн, след което ще проведем съвместно разискване. Обединихме и двете теми в една точка. И така започваме с изложението на господин Фонтейн, председател на ОЕРС, органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. Добре дошъл на господин Фонтейн. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Имате думата. Добро утро, госпожи и господа. Благодаря ви, господин председател, за любезното представяне, както и за отправената към мен покана. Според а, нашия орган, който председателства организации както на телекомите, така и на регулаторите, е много важно да поддържаме връзка както с комисията, така и с парламента. Нека първо ви представя обобщено годишният ни доклад за 2010 година. След това ще ви запозная и с работата ни през 2011. Органът ни е млада организация и все още се развиваме в процеса на работа. По-нататък ще ви представя и основните препоръки на ОРС относно преразглеждането на регламента за роуминга. Това преразглеждане се е извършва в изключително подходящ момент. Вчера публикувахме на интернет страницата си предложенията си за регламента относно роуминга. В годишния доклад за 2010 година, който бе одобрен през май тази година, Отчитаме работата си през изминалата година. Тогава органът бе председателстван от председателя на Ирландския регулаторен орган. През тази година бяха поставени основите на дейността ни. Много от дейностите ни през изминалата година бяха свързани с преход от извършеното от предишните регулатори към нашата работа. Органът е организиран на три нива хармонизиране, възникващи предизвикателства и промени в нормативната рамка. Продължихме да работим по тези три теми в течение на изминалата година. Нека се спра върху тях. Най-важният аспект на хармонизацията бяха международните такси за роуминг – ще ви представя последователно какви мерки предприехме. Те са свързани най-вече с прехода към мрежи от следващото поколение. Изготвихме и доклад относно спазването на действащия регламент от страна на регулаторните органи и възоснова на това направихме препоръки към на комисията за изменения и разширяване на обхвата на регламента. Анализът ни сочи, че има структурни проблеми на пазара, т.е. ако не направим структурни промени, цените ще останат на нивото на таваните на цените. Приехме няколко важни документа през 2010 година. Публикувахме доклад, в който разглеждаме настоящото състояние, както и един специфичен механизъм за плащане, безплатни входящи обаждания към друг оператор. Направихме предложения за изменения, които бяха прияти през септември. Какви са нововъзникващите предизвикателства? Това са най-вече мрежовата неутралност и конвергенцията. Що се отнася до конвергенцията, органът ни публикува доклад за широколентовия достъп. Анализирахме също така и отделния достъп. Това е една много важна промяна в телекомуникациите. През 2010 година направихме преглед на действащите разпоредби за универсалното предоставяне на услуги. Ще насърчим развиването и пускането на пазара на широколентови услуги. Това все още е проблем и е сред нашите приоритети разискванията за мрежовата неутралност, както знаете, станаха по-оживени през 2010 година. В отговор на проведените от Европейската комисия консултации, органът ни отбеляза, че към момента в Европа повечето възникващи в тази област проблеми се разрешават без регулаторна намеса. Има много промени в Европа, както знаете, също така и в моята страна, в Холандия. Що се отнася до нормативната рамка, една от основните ни задачи през изминалата година, както и през тази година, е създаването на бюро в Рига, Броят на сътрудниците ни нараства в съответствие с заплануваното. Очакваме, че в края на тази година в бюрото ни в Рига ще работят 20 души. Към момента там работят 8 души. Те са готови да приемат първите уведомления по член 7. Имаме сграда. Очакваме да бъдем обявени за автономен орган. Очаква се бюрото ни в Рига да бъде открито през октомври. Ще бъдете добре дошли. С установяването на бюрото на органа ще бъдат въведени и нови процедури. Най-важната от тях е процедурата по член 7а и член 7. Съгласно член 7 и член 7а, Нашият орган ще трябва да подлага на оценка решенията на отделните регулатори. Това ще се извършва в рамките на партньорска проверка, която ще е съществено предизвикателство за сътрудниците на органа. Очаквам те да подходят професионално към тази задача. Очакваме в скоро време да получим първите уведомления няколко вече бяха прияти преди приемането на нормативната рамка. Ще докладваме по тези уведомления всяка година, съгласно процедурата по член 7 и 7а. Нека сега преминем към работната програма за 2011 година. Тя е организирана около трите теми, които вече споменах, а именно хармонизация, нововъзникващи предизвикателства и нормативна рамка. Ще се спра само върху някои основни аспекти. Първо, продължаваме работа в областта на роуминга. Ще се спра по-късно върху това. Постоянно наблюдаваме промените на пазарите на роумингови услуги, както по отношение на търговията на дребно, така и по отношение на търговията на едро. Във връзка с това представихме предложенията си за преразглеждането на регламента на роуминга. Мрежовият неутралитет е също сред основните ни приоритети. Ще продължим да работим по осигуряването на прозрачност и качество на услугите. През октомври тази година ще започнем обществени консултации, най-вече във връзка с въпроси, свързани с прозрачността. По отношение на качеството на услугите ще публикуваме документ през декември тази година. Друг наш приоритет е свързан с достъпа до мрежи от следващото поколение и осигуряването на широколентови услуги. В момента извършваме анализ на използването на такива услуги от участници на пазара и отделни страни. Ще представим документ за механизмите в тази област в края на тази година. Работим и в областта на регулаторното счетоводство. По този въпрос ще започнем обществени консултации. През 2011 година Фокусът на работата ни леко се измести в сравнение с 2010. Опитваме се да обръщаме все по-голямо внимание на последователността на корективните мерки, прилагани от регулаторите в Европейския съюз. Излезли сме с свои становища за корективните мерки по отношение на широколентовите услуги, например. Заключението ни е, че общите становища трябва да бъдат преразгледани, за да се увеличи нивото на хармонизация. Госпожа Крус заяви, че подходът ни не трябва да се основава на един размер, който да е подходящ за всички, но 27 различни размера не са подходящи за Европа. Именно в това се състои и основната ни работа. Друг важен аспект от работата ни са отношенията с заинтересованите страни. Няколко пъти споменах провеждането на обществени консултации, когато това е подходящо. Провеждаме такива. Резултатите от тези консултации ни осигуряват безценна информация от участници на пазара, организации на потребителите и други заинтересовани страни. В качеството си на председател на органа се опитвам да се отзова на максимален брой покани от заинтересованите страни и да участвам в различни форуми и разисквания. Това са покани от различни организации в областта на телекомуникациите. Те проявяват наистина голям интерес към работата ни. С това преминавам към заключителните си бележки. В момента разработваме стратегическа работна програма за следващите 5 години. Възползвахме се, ще се възползваме, извинете, от откриването на бюрото ни в Рига през следващия месец, за да обсъдим програмата си с заинтересованите страни и стратегическите си партньори. В заключение, нека отбележа, че органът ни все още е млада организация, въпреки че разполагаме с експертен опит. Предстои ни да се докажем през 2010 година надграждахме върху извършеното от предшестващия Благодаря. Първо искам да благодаря на господин Фонтейн за това, че е тук, да му благодаря и за работата по роуминга. Благодаря много и за документа, който ни е представил. Той ще бъде със сигурност много полезен за по-нататъчната ни работа и със сигурност ще задълбочим работата си по него. Тъй като той обаче присъства сега тук, искам да му задам още няколко въпроса. Вие казахте от създаването на Берек, е, е изминало известно време. И поради това искам да задам няколко конкретни въпроса за вашата дейност. Вие ни припомнихте за организацията предшественик и аз мога да ви е, припомня също и дебата, който водехме във връзка с създаването на е, БЕРЕК и онова, което беше отрешаващо значение – бе, че трябва да става дума за един общностен орган, който обаче да е автономен, независим от законодателите. Моят въпрос е, според вас Берг съответства ли наистина на тези желания, на тези въжделения за независимост като организация? и как, как според вас изглеждат взаимоотношенията на Берек не само с парламента, но и с комисията и с съвета. И тъй като така или иначе сте тук, искам да ви попитам също така как функционира Берек а, вътрешно. Какво е отношението ви а, към а, регламента. Вие казахте, че рамковите условия според вас са добри. Според вас има ли възможност за а, преработка, за усъвършенстване на съществуващите а, разпоредби? И в заключение още един въпрос. Смятате ли наистина, че а, Берек ще бъде успешна организация, за да а, преодолее огромната пропаст, която съществува между отделните а, институции в това отношение. Вие говорихте за а, осъществяването, за завършването на единния пазар, на вътрешния пазар. Ще можем ли да наистина да очакваме в средносрочен аспект а, един вътрешен мобилен пазар? И сега колегата Гоя. Благодаря. Тоя. А, аз също бих искала да приветствам представители на организацията Берек и да се присъединя към казаното от колегата Мадорел. Каква би могла да бъде ролята на а, Герек, за да се намалят различията между отделните държави членки, а, да се преодолеят пречките, които все още смущават осъществяването на мобилния вътрешен пазар? Малко беше времето а, за подготовка. Не можем да направим още изводи, но смятате ли, че можем да използваме процедурата, разписана от член 7 и 7а? Вие говорихте за а, един преглед, за една проверка от партньорска проверка, проверка на равнопоставени партньори. Ще очаква ли се обаче намеса, когато се установят различия, сериозни ситуации при отделни регулаторни органи, които, например, не са независими от политическа гледна точка или които не са в състояние да осъществят ефективна намеса? Има съвсем явни случаи в отделни страни. Има някои не толкова очевидни е, ситуации, но все пак има важни конфликти между политиката и отделни компании в телекомуникациите. Как гледате на това? Смятате ли, че балансът в член 7 е положителен и достатъчен или недостатъчен, както смятам аз? Аз смятам, че една, един по-силен европейски орган може да упражнява въздействие върху националните регулатори. Можете ли да кажете нещо в тази връзка от гледна точка на вашия опит? Благодаря много, господин Рюбих. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да поздравя за това ново начало, което е отрешаващо значение. Значи, моят въпрос се отнася към LTE, е, към а, мрежата от следващото поколение. Как излежат нещата от гледна точка на неутралитета? А, ще има ли съответно баланс, ще бъде постигнат баланс между съществуващата GSM система и новата LTE? Ще има ли някакви междинни преходни мерки, така че всички мрежи, които желаят да имат възможност да използват новата система? Колегата Ламбертс. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря английски. Господин Фонтейн, първо искам да се присъединя към въпроса на холандските ми колеги за неутралитета. Защото това, което казахте, вие казахте, че от една страна има няколко случая, които могат да бъдат решени с регулаторна намеса. Действително, някои държави членки възнамеряват да вземат мерки в това отношение. Как ще процедираме? Вие използвахте следните думи. Малкото хора, които използват а, това, а, говорят за хармонизация. Като орган, Берег няма съответната сила отгоре надолу да наложи нещата. От друга страна, вие използвахте думата хармонизация, която е много по-силна от това, което ние обикновено на европейско равнище правим в наши дни. Вторият ми въпрос е свързан именно с това. Колко от това от тази гледна точка и аз виждам известна сила в това, което вие казахте. Националните регулатори днес са на мнение, че ние трябва да се стремим към една хармонизация отдолу нагоре. А всички неща, които вие споменахте, включително неутралитета, може би имате а, предвид, че вашата позиция трябва да бъде пионерска позиция спрямо други, които ще ви последват, макар и с по-бавна стъпка. Както мнозина от нас са на мнение тук, ние а, сме привърженици на хармонизиран пазар. Ние говорим за телекомуникации без граници. Така че онова, което вие казвате, е музика за нашите уши. Но аз бих искал наистина да знам, че това е споделена а, позиция, а не е само ваша. Благодаря. Колегата Херцог има думата. Благодаря. Аз бих искал да приветствам тук сред нас председателя на Берек. Има един коментар от общ характер или един въпрос, който бих искала да представя тук. Аз искам да кажа, че европейците гледат към европейския пазар и си задават въпроса колко унифициран е той, колко единен е той, защото има сегменти от пазара, които се е, развиват със собствено темпо, други са изостанали и мисля, че тук е, позицията на европейците е доста е, различна, както и по много други въпроси. И сега колегата Тикал накрая. Благодаря, господин председател. Бих желала от своя страна да изразя благодарност за представената информация, моля за извинение за закъснението. Няма да повтарям онова, което нашите колеги вече казаха по отношение на мрежовия неутралитет – първо, важно е да бъде гарантиран тази мрежова неутралност. От друга страна, обаче, да се гарантира 100% покритие за широко лентовите услуги. Накратко искам да се спра на регламента за роуминга. Разбирам, че след това ще обсъждаме този въпрос, но а, този регламент бе въведен, защото пазарът не функционираше добре. Нямаше как наистина на практика да се реализират правилата за конкуренция и затова през 2009 година бе въведен този регламент. След това комисията излезе с декларация и с предложение в бъдеще цените за съобщенията и за преноса на данни а, или цените за тези а, услуги а, да бъдат а, за тях да бъдат определени тавани. И тъй като говорим за вътрешен пазар, част от този пазар а, ще бъде роуминг цените да не бъдат по-високи от цените за националните услуги. Сега давам думата на господин Фонтейн за отговор. Thank you, uh, Благодаря, госпожа Декастио, за топлия ви прием. Не знам на кои въпроси първо да започна. И на господин фон Нистелрой, на, дали да не му отговоря на холандски. А, мога да пробвам, но едва ли някой много ще ме разбере, затова продължавам на английски. И Вие казахте, че въпросът е силно политизиран, особено в холандския парламент. Ние не сме политици. И особено а, що се отнася до мненията на отделните законодатели, когато все още нещата се проучват от техническа част. Сега, за прозрачността хората трябва да знаят какво точно си купуват, за какво плащат и какво получават. И това е основен принцип. Ако приемете принципа, че тази област не бива да, да е обект на регулация и че от законодателна гледна точка това не е наложително, то тогава може да се породят някои въпроси, които биха последствие били преценени като а, прибързани, но аз разбира се няма да седна да критикувам собствения си законодател в Холандия. Ние в Берек се стремим да запазим политическата си неутралност, да не се занимаваме с политика изобщо, да средоточим върху реалните технически проблеми а, да видим а, обаче този въпрос, а какво оператора да преценява сам и какво да е обект на регулация, е доста политически. Вие казвате, че трябва да има общо виждане в Европа на това политическа тема. Те трябва да се дебатира между политици трябва да се гледат последиците, реалните последици на пазара, а не да се мисли за посоката при нас. Защото ако погледнете напред, ще видите, че в Европа проблемите в действително са по-малко, отколкото другаде по света, защото нещата не са така а, а, спорни. А, постави се въпроса за независимостта. А, това е от, това, е от голямо значение. Знаете, че нашият а, съвет, така да се изразя, включва представители на 27 а, държавни регулативни органа. В парламента а, а, по принцип има дълъг дебат за това те, дали тези регулативни правомощия да бъдат а, изцяло в ръцете на Берек или по-скоро в комисията или изобщо да се остават в ръцете на държавите членки. А, много спорен въпрос. А в Берек ние си даваме ясна сметка за това и ние, а, ако не сме, а, освен способни професионалисти и независими, и да не се намесваме в чужди правомощия, ще бъдем обект на остра критика, което ни ни се ще да допускаме. Искам да ви уверя, че а, и колегите ми и аз си даваме ясна сметка, че сме обект на наблюдение от колегите. Колегите ни гледат с критичен поглед, внимателно внимателно следят какво правим. Ни ние внимаваме какво да а, казваме като съвет за нашите колеги по член 7 особено, защото това всъщност ще бъде проверка. Проверка за нас, а, когато всички а, ще се изкажат по нея по време на, на тази проверка, партньорска проверка, когато всяка, всеки регулативен орган ще бъде обект на обсъждане от колегите и ще се чуят мненията по член 7. Но аз мисля, че а, вие лично а, искахте за, а, да се промени а, регламента, но мисля, това за мен означава, че ако се промени мнозинството за, за, по член 7, а, ще означава, че, че ни трябват две трети мнозинство, за да излезем със становище. Това е много голямо квалифицирано мнозинство. А то го трудно може да се постигне между колеги, седнали около една маса да се съветват, така да се каже. Сега изчакваме първите нотификации преди да а, се тръгне към прилагане на този регламент а, и други въпроси също касаят този въпрос. Но когато постъпят такива доста нееднозначни нотификации, ще има спорове, а, когато ни, тогава ние ще можем а, да покажем, че ние сме независими в отношението си към колегите и същевременно като се иска това мнозинство от две трети, това ще бъде изключително отежняваш фактор за нашата работа. Но искам да ви кажа, че в Берек колегите много ясно съзнават, че ако не си вършат работата, ще бъдат обект на жестока критика. Това е въпрос, който опира до начина по който ще се реши третирането на становища по член 7 и оттам ще видим колко разнородни позиции ще се очертаят. Но все пак на този етап е твърде рано да се прецени. Попитахте също за вътрешния пазар. В краткото си изложение казах, че Нашата цел не е да създадем едно решение, което да е подходящо за всички обстоятелства и условия, които са толкова разнообразни и разнородни в целия Европейски съюз. Ние смятаме, че едно решение трябва да се прилага по един и същи начин, от, идвайки от регулатор но въпросните условия и е, са толкова специфични, че може да се налагат различни технически решения. Ако обаче тези обстоятелства са еднакви, ние ще очакваме едни и същи мерки да се прилагат еднородно. Същия въпрос Е, а, отново, зависимостта от а, член 7 и колко ефективно ще се развият там нещата, както и а, разбира се а, до това, доколко политиците ще настояват за това. Аз мисля, че говорих а, в отговор се на госпожа Мадорал по този въпрос. А, ще а, зависи как ще процедираме? Ние си даваме ясна сметка, че ако само а, сипем хвалби към а, политиците, няма да просъществуваме много дълго като организация. Четвъртия въпрос а, за натиска на околните а, да, хората си дават сметка и за слабостите, но ам, това е, за нас е, е въпрос на предизвикателство. Ние си даваме сметка, че не може без такъв е, натиск, колегиален натиск. Ние трябва да стигнем до съвсем ясни решения, когато работим по член 7. За господин Рубик не мога да ви отговоря съвсем ясно. Берег по принцип е, не се занимава с стандартизация, така да се а, изразя. Ние сме пазарен а, регура, регулатор. А, преди заседанието говорихме за ЕНИСА и за изобщо техническите аспекти на сигурността на електронните мрежи а ние трябва да се насочим към местата, в които може да проявят най-голяма степен силните ни страни, а именно пазара, с, а, какво да направим, за да имаме а, един честен пазар, а, как да отговорим на тези въпроси. А господин Ламбард каза, че съм наблягал пак на тази прословата дума, дето започва с хармонизация. Не за първи път го правя хормонизация не означава да сме абсолютно еднакви по, а, в целия Европейски съюз, а интелигентно да съобразяваме нещата, когато спецификата им го налага. Повтарям, че БЕРЕ като професионален, а не политически орган, има и ясно дефинирана роля за посоката, в която да се развиват. Това е един нормативен въпрос, така че аз се надявам, че Берек, Берек и моите колеги ще намерим подкрепа сред в парламента, комисията, за това на къде смятаме, че трябва да се развиваме. Ние сме, така си в бизнеса да регулираме съобщенията но понякога, така да се изразя, просто стигаш до чертата и за малко да я прекрачиш. Госпожа Хеца попита дали имаме единен европейски пазар в областта на далекосъобщенията. А отговорът, мисля, е, е ясен. Още доста сме далеч а, технически и политически, да, разбира се, но а, в реално измерение много още пречки стоят, така че Берек, е, нашият а, орган, има още много предизвикателства, докато а, а, стигне до желаното ниво в, та, по тази а, тема. Накрая госпожа Тика а, за неутралитета на а, мрежите колко е важен той. Да, ясно е. е аз а, е, пак повтарям, стремим се а, да се оттеглим настрани от разгрушените политически дебати, а те са доста поляризирани понякога, да разглеждаме въпрос съвсем а, технически. За роуминга. А, вие казахте, че след малко ще говорите по този въпрос. Ще говори комисията, както и ние. Но попитахте дали е поне до някъде, както вие казахте, планирано в дневния ред за цифровизацията на госпожа Круса цените за роуминга поне да тръгнат надолу към посока на тези, които са на вътрешния национален, в вътрешните национални планове. И аз надявам, че това е така. Благодаря, надявам се, че отговорих на всичките ви въпроси. Благодаря. С това приключваме с дълбочения дебат и сега преминаваме към ам, тема, за която вече споменаха няколко колеги, а именно роуминга. Господин Тидава, добре е дошъл. Той отговаря а, за звеното, което се занимава с подготовката на ам, а, предложението за роуминга. Първо ще дам думата на господин Терева, а, за да ни запознае с, с прегледа на а, е, регламента за роуминга и след това ще е, дам думата за въпроси. Имате думата, господин Терева. Thank you, Mr. Chairman. <coughs> Good morning, good morning everybody. Благодаря, господин председател. Добър ден. Позволете ми само да заредя файла. Мисля, че е изключително удачно избран момента да поясним по-подробно нашето предложение за новият регламент за роуминга. Както спомена господин Фонтен, органът на европейските регулатори при БЕРЕК прие решението си вчера – и не бихме могли да изберем по-добър момент да предложим и нашето предложение и да кажем какво очакваме да се случи на пазара на роуминг услугите, ако се приеме предложението на Европейската комисия. Намерението ми в тази а, презентация е да поясня нашето предложение – изготвено на база на оценка на въздействието, да ви запозная с, мотивите, с логиката на това предложение. Смятам обаче, че е добре да погледнем как стои в момента пазара на роуминга. Там също има някои събития, които сочат към развитие на конкуренция да погледнем каква е целта на пазара на роуминга. Става въпрос за пазар от 5 милиона, на 5 милиарда евро. 4% от общо приходите на операторите на мобилни услуги в Европа. Какви са разликите между отделните услуги? 71% гласови услуги от всички общо услуги, а, пренос на данни, малко под 20% към момента, но бързо нарастват. А, и струва ми се това основното послание тук. Да, необходимо е да не забравяме, че Употреблението на услугите, свързани с данни, изобщо и в частност свързани, преноса на данни чрез роуминг, нараства и това важно с оглед на прогнозите за е, еволюцията на пазара на роуминга. Както изисква регламента, комисията е длъжна да направи преглед на прилагането на регламента до юни тази година. За тази цел ние започнахме процес на консултации. Всъщност започнахме го още миналата година, той приключи в началото на тази година. Изключихме и а, оценка на въздействието на основата на този анализ. Именно бе изготвен нашия доклад за това как функционира регламента. На базата на това на 6 юли тази година изготвихме нашето предложение. И така как стоят нещата по отношение на конкуренцията на пазара на услугите с роуминг. Ако разгледаме начина по който се реализира регламента, можем да кажем, че тарифте планове отговарят на изискванията, цените падат, но се е, струпват като кластър около определените тавани. В заключение, всички заинтересовани лица, с които проведохме консултации, твърдят, че няма особена ефективна е, ефективност от работата на пазара и все още има структурни проблеми. Сегашните е, е, нормативни изисквания на базата на регламента подобриха нещата за потребителите, но основните структурни проблеми остават. Това е основното заключение, на което се опира и а, нашето предложение. А сега да се спрем на а, ситуацията на пазара на услугите за роуминг. Виждате някои данни. Операторите все още определят цените близост до максималните предпазни нива за гласовите услуги и потребителите не могат да се ползват от ползите от свада, спада в цените на едро. Поради сегашната липса на конкуренция, операторите нямат стимул да свалят цените под а, а, нормативно определените прагове. Тук на схемата, на първите два стълба, се виждат цените на дребно, а на последната схема цените на едро на последните стълбове. Виждате, че всички цени падат и въпреки това има все още голяма разлика между цената на едро и на дребно. На места и на моменти тази разлика дори се увеличава. Потребителите казват, че е, цените са дори под 50 евроцента за мегабайт. Сега, за данните, разбира се, ние се осланяхме в голяма степен на събраните предоставени ни данни от Берек. Те много ни помогнаха в процеса на прегледа. Те направиха и някои прогнози за това колко ще струва за а, в бъдеще а, една минута разговор или един СМС или един мегабит а, данни чрез а, роуминг. А, виждаме, че прогнозите са доста близо до сега демонстрираните нива на пазара. Между 5 и 8 евроцента за минута за, и съответно между 0,8 и 2 е, евроцента за СМС и съответно данните на последния ред за роуминг, за, извинете, за пренос на данни. А, необходимо е а, да имаме регламенти, които гарантират а, наличието на конкуренция. Основните пречки за конкуренцията биха могли да се групират в три посоки. Стратегически имаме регулаторни и структурни а, освен тях. Все пречки за конкуренцията. В оценката на въздействието се изискаше да определим по-конкретно причините, дължащи се на недоброто функциониране на пазара. те са много и в пазара на едро и на дребно. На ниво потребител почти няма избор по отношение на услугите за роуминг. Първо, защото това е само един компонент от пълната, пълния набор от комуникационни услуги. Второ, няма никаква прозрачност, тъй като прозрачността изисква много работа и усилия включително да се изготви цял списък от услуги, свързани с роуминга. На ниво на едро, т.е. на операторите. Често изключването на нови оператори означава че е, съществуващите оператори не могат да водят е, пряко преговори от чуждестранните оператори на мобилни мрежи, а трябва да приемат или отказват предлаганите от тях цени. А, няма реално услуга, която да може да замести е, роуминг услугата. Има някои технологии може да използвате глас а, по, върху интернет протокол, например, но това са альтернативи. Те вече съществуват, а, но не могат да се приемат като а, заместител. Те по-скоро са допълващи на услугата роуминг. Фактът, а, фактите сочат, че роумингът Ромингът е, може лесно да се използва, е много практична услуга и ако изберете някаква альтернатива, винаги потребителят трябва да направи и още нещо допълнително. Затова тези альтернативи на практика не застрашават е, е, позициите на роуминга и съответно техните цени на пазара. И така, на това основание а, ние изготвихме предложение. Според нас а, то олицетворява един подход насочен към стимулиране на конкуренцията. Ние искаме за продължение на а, 10 години, 2022, да се разшири предмета и срока на а, действие на регламента. Освен това а, е много важно да се осигури правна сигурност на участие на пазара, да могат те да влизат свободно на пазара и да се възползват структурните а, елементи. Този нов подход, който сме наречили, нарекли хибриден, а, дава важна роля на структурните им елементи, потребителя трябва да има избор на роуминг услуги и трябва да има стабилност във времето. От друга страна, имаме нужда от предпазни прагове за нарастването на цените до въвеждането на структурните решения, включително за данни. Ако се спрем сега на структурните мерки по-подробно, ние смятаме, че е, те стимулират и търсенето и предлагането на услугата роуминг. От страна на предлагането, е, чрез нашето предложение, е, альтернативните оператори ще могат по-лесно да навлизат на пазара. В, в частност, операторите на мрежи ще могат да дава достъп на альтернативни оператори, такива на мобилни и мобилни виртуални мрежи, на всички, които искат достъп до техните услуги и да предоставят роминг. роуминг. Това трябва да става съгласно разпоредбите в нашия регламент по цени на едро. Така ще може да се засили конкуренцията сред предоставящите роуминг услуги. От страна на търсенето искаме потребителя да има повече прозрачност и по-голяма възможност за избор. Предлагаме е, да може да се е, прави избор е, на доставчик на роуминг услуги за целия Европейски съюз и тогава потребителя ще има по-ниска цена което ще е добро за него. Също времено е, може да покажат е, е, на този доставчик, че ако са доволни от своя доставчик в своята страна, биха искали там да ползват неговите услуги. Същевременно искаме да защитим потребителя. Затова е необходимо да имаме предпазна мрежа за потребителя. Ясно е, че за осъществяването на структурните мерки ще е необходимо време. Необходимо е да гарантираме стабилност и предсказуемост на операторите и да не нарушаваме защитата на потребителите в времето. Това означава, че до 2016 година ще продължават да действат ограниченията по отношение на цените на едро. Също времено смятаме, е, че е, структурните мерки ще могат да се осъществят, е, ще може да се развие пазара, да бъде така ефективен, че да може да се премахнат тези ограничения. Но ако това не стане, в случай, че не стане, предлагаме все пак да има един пълен преглед през 2015 година на положението, който да направи оценка на структурните мерки, колко са ефективни, какво става с конкуренцията на пазара и цените. И ако комисията прецени, че сме поступили твърде оптимистично, ще може да се а, предприемат а, някои корективни мерки. господин Фонтейн каза, че 15-та година е твърде скорост да се прецени доколко ефективни ще бъдат предлаганите от нас структурни мерки. Това разбира се е въпрос, който ще се обсъжда именно през едните месеци, но от друга страна, позволете да подчертая, че ако структурните мерки, които предлагаме, са а, реално някаква заплаха за а, конкуренцията, то а, пазара а, би трябвало вече да е реагирал а, по този, а, спрямо тях. И ако той реагира в тази посока, то тази реакция ще трябва да е видна към 2015 година. За това може да се посочи това като довод, а, че срока 2015 година не е твърде кратък, за да се направи една оценка. Сега за роуминга на данни. Както вече споменах и видяхме от схемите, има неразумно големи маржове между цените на едро и за крайния потребител. в момента средно над 1 евро на мегабит. А за това ние предлагаме да се разширят разпоредбите по отношение на сроковете за роуминга за данни, също докато а, стане ясно как действат структурните решения. А, цените е, биха били, според нас, е, към 50 евроцента за мегабайт е, към, 2000, към края на 2014 година. А, може пак да благодарим на Берек за тези данни. Така, направихме оценка на въздействието на няколко варианта по отношение на качество, на економическо въздействие. За някои от вариантите е, в нашата оценка направихме разчети за това колко ще струва въвеждането на предлаганите от нас варианти. И така, Както казах, бяхме изготвили първоначално пълен списък на възможните варианти от запазване на сегашното положение, премахване изобщо на а, нормативното уреждане чрез регламента, разглеждане при условия подход, подобни на преобладаващите на вътрешния национален пазар, пазар. след това разгледахме а, варианта, основаващ се на свободен достъп за различните видове услуги. Тук са показани трите сценария, които подбрахме след като направихме пълния списък и на този кратък списък бе направена по-подробна оценка. Първият вариант запазване на сегашната ситуация – това го направихме, за да има сравнимост на, на различните варианти. Това го определихме като базисен сценарий, като взехме сега съществуващите ценови тавани а, за отправна точка. Вторият вариант, а, чрез коригиране, промяна а, в посока сваляне а, на а, тези ограничения за цените. А, ако тук доста строго се процедира а, чрез регулативни мерки, се каже, а, че трябва долу горе по себестойност да се определят цените на едро. И трето, а, по етапно отхлабване на тези граници. Ако погледнем а сега а, оценката от, от качествена страна. При сегащо положение опитът сочи, че няма прехвърляне на економиите а, и на снижаването на цените на едро към крайния потребител. Ако погледнем а, а какво ще стане, ако изведнъж се снижат ценовите нива? Разбира се, това ще е, е, е от полза всички потребители, но не трябва да се забравя, че подобрението ще има временен характер. То няма да подобри нито конкуренцията, нито ще усъвършенства структурата на пазара. Тук се поставят и въпросите а, за това как такава една линия на действие би се съпоставила с а, решенията на Европейския съд. Защото там има решения, които казват, че е добре да се регулират тези цени, но само ако това се прави временно. А трябва да преценим и какво ще е въздействието на конкуренцията на пазара за роуминг и как да се постигне до едно устойчиво решение, без да трябва в дългосрочен план да се налагат регулиране на цените. Структурните промени. Те са отново в две посоки. Първо, задължение за достъп на едро. Ще има тогава повече избор, повече възможности за избор между конкурентни предложения. На базата на това ще се постигна до договори между чуждестранните оператори на мобилни мрежи те наречените посещаващи а, мрежи и а, на а, домашните оператори за роуминг. И на второ място за разделянето на собствеността. Защо сме убедени поддръжници на тази идея? Според нас а, а, това а, означава, че а, ако разхлабим изискването само по отношение на достъпа до мрежата на Едро, това няма да облегчи кой знае колко достъпа до пазара. Затова ние смятаме, че трябва да имаме възможност за избор на альтернативен оператор. Защо сме убедени в това? Защото смятаме, че в края на краищата хората продължават не, са, не определят решението си само на базата на сравнение на цените. За тях е по-интересно, по-добре е да ползват цялостно обслужване от един оператор, вместо за всяка услуга непрекъснато да търсят по-интересни оферти. Ам, направихме оценка и за, а, дан, за услуги свързани с преноса данни. И видяхме, че търсенето има значително по-висока еластичност, отколкото а, на търсенето за гласови услуги или за СМС. Тоест, потребителите са много чувствителни по отношение на това колко им струва роуминга и ако им а, да се дади, даде тази информация, кое, а, колко струва роуминга и ако е лесно да се прехвърлят а, услугите на, по роуминга от един към друг оператор. Това ще засили прозрачността и конкуренцията на пазара. А, също така разглеждахме възможни, които а, да могат лесно да се а, осъществят от самия потребител. Тоест да има а, един альтернативен доставчик за роуминг услуги на територията на целия Европейски съюз. Потребителя ще може с една и съща сим карта да ползва а, или от един терминал, а, един и същи телефонен номер а, и след това без никакви отежнения или наказания да може да сменя а, доставчика си. Техническата неутралност е гарантирана в проект за регламент, за да може да се прецени как да се приложи по-лесно. Това може да бъде методата за двойно IMSI или пък да има други възможности, за да може реално да се подкрепи развиването на конкуренция на пазара на роуминга. За предпазните тавани вече обясних защо са необходими. Имаме нужда от тях за един преходен период, докато се реализират техническите решения. За това ще е необходимо доста време. И тук искам да подчертая, че ограниченията на цените служат като една защитна мрежа е, и смятаме, че до 2014-2015 година цените, движени от конкуренцията и другите и структурните мерки ще могат да бъдат свалени под тези предпазни тавани. А, о, сега за економическото въздействие. Разработихме е, економически модел, за да направим оценка на различните варианти, които се отна, съответно разглеждат различните обеми от роуминг, приходите, също така и излишъка, който ще се получи и така нататък. Ето тук сме направили оценка на трите варианта на базисния сценарий в момента, който имаме. След това с а, корекция и е, с е, достъп плюс разделяне и предпазни тавани. Е, разбира се, има някои ефекти, които са по-драстични, тъй като те се появяват в първия и по-кратък период, но те не могат да се гарантират в дългосрочен план. А, при а, възможност, при варианта С, който а, включва и тези предпазни тавани. И тези разчети са а, направени именно на базата на тези а, защитни прагове. Но ние, както казах, се надяваме, че а, конкуренцията и структурните мерки ще доведат до падане цените и под а, тези прагове, така че а, тук може да се наложат корекции. Сега, по отношение на себестоиността за, при, за прилагане. Тук сме а, е, отчели основно техническите а, е, предложения, които включваме в а, е, нашето предложение. Разбира се, имаме възможност да, да разглеждаме и други предлагани а, решения, но трябва да сме сигурни, че каквито и да са те, те ще подобрят конкуренцията на пазара на роуминг. И така при двойното AMSI ще, разходите ще бъдат около 300 милиона евро, което е под 10% от годишните приходи от роуминг и 0,2% от общите, при общият размер на приходите годишно тези е, разходи ще бъдат еднократни и тъй като ние полагаме условията за една устойчива конкуренция, ползите ще бъдат е, е, да, в един много по-дългосрочен план. Тоест, това трябва да се има предвид, когато се преценява себестоеността на дадена инвестиция, защото ние искаме да подобрим конкурентност способността, конкуренцията на пазара да бъде необратим устойчив процес. В заключение, като обща оценка, според нас структурните мерки дават възможност за засилване на конкуренцията при услугите за роуминг, дават повече възможности за избор на мобилните потребители, дават по-дългосрочни резултати и гарантират една по-стабилна нормативна среда. Съответно, потребителя може да очаква падане на цените на основата на засилена конкуренция. И така в заключение, тъй като доста дълго а, говорих в това свое изложение, трябва да кажа, че ако видим, че ние виждаме, че пазарът не, фин... не действа, ограничаването на цените, което въведахме, е, помага на потребителя в краткосрочен е, план, но не помага за развитието на пазарите. Затова е необходимо да намерим решение, което да ни да преодолява структурните проблеми на пазара за роуминга. Благодаря, господин председател. Um Благодаря ви за подробното изложение. Сега непосредствено веднага давам думата на господин Фонтейн за неговото представяне. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че трябва да напусна преди 11.30. Заедно с мен е господин Джим Немлет. Той председателства проектния екип, от чието име може да ви даде отговор на всички въпроси, колкото и подробни да са. Разискванията продължават. Все още не са приключили. Нека започна там, където приключих в първото си представяне, а именно заявих, че проявяваме пълна готовност да окажем подкрепа на европейските институции, както на парламента, така и на съвета и на комисията в рамките на предстоящите преговори. През декември миналата година публикувахме препоръките си към комисията относно бъдещето на регламента за роуминга. През февруари допълнихме този документ а към момента сме готови с техническия анализ на предложението на комисията. Надявам се, че с това хвърлих светлина върху въпросите, които ще се обсъждат при предстоящия кръг от преговори. Тази информация бе публикувана и на страницата ни в интернет. Нека се спра по-подробно върху нашето предложение. Надявам се, че в изложението си ще мога да се спра и върху бъдещото развитие на пазара на мобилни услуги. Имам предвид срока на действие на регламента за роуминга. Той е доста дълъг до 2022 година, като се има предвид динамичното развитие на пазара. Нека сега направя кратък анализ на предложението на комисията. Съгласни сме с много от предложените от нея неща по някои точки имаме и друго виждане. Съгласни сме, например, с намерението на комисията да понижи нивото на цените, да осигури прозрачност и да насърчава конкуренцията. Съгласни сме също така и с това, че през изминалите 5 години регламентът за роуминга доведе до много положителни последици за потребителите, като например понижаване на разходите и избягване на шокиращо високи сметки. Явно е, че все още има голямо несъответствие между разходите и цените, което е и съществена пречка за развитието на единния вътрешен пазар. Според нас за доста дълъг период от време ще бъде необходимо регулиране. Не е достатъчно да разчитаме единствено на промените на пазара да осигурят разумно ниво на потребителските цени. За известен период от време ще бъде необходимо регулиране на цените на едро и на дребно. Съгласни сме с комисията, че с течение на времето Таваните на цените трябва да спаднат, така че да се доближат до разходите. Това и в съответствие с целта на комисията да доближи цените за роуминговите услуги до цените на националните пазари до 2015 година. В средносрочен план намаляването на разходите на едро ще даде възможност на операторите да предложат на потребителите единна европейска тарифа. Цените, които те ще заплащат за гласови текстови услуги, както и за пренос на данни, така ще се доближат до цените, които плащат на националните оператори. Приветстваме предложението да се въведат нови предпазни тавани за цените за роуминга на данни на дребно. През изминалия период от време бяхме свидетели на въвеждането на някои по-атрактивни тарифи, те обаче не се предлагат навсякъде в Европейския съюз. На места цените все още са неоправдано високи. Въвеждането на тавани на цените ще би трябвало да премахне изключително високото ниво на цените, които заплащат все още много потребители. Същевременно обаче това не трябва да се отразява отрицателно върху конкуренцията на пазара на роумингови услуги. Таваните на цените трябва да отбележим няма да бъдат голяма отеха за Онези, които потребяват услугите често или много често, особено като се имат предвид и нарастващия брой потребители на смартфони, тези потребители ще изискват много по-низки тарифи и в противен случай ще им бъде абсолютно невъзможно да използват смартфоните си за пренос на данни. Берек има основание да се надява, че операторите ще отговорят на изискванията и нуждите на потребителите в този сегмент. Ще продължим да наблюдаваме развитието на нещата. Що се отнася до структурните решения, никой не е за това постоянно да се регулират цените. Ето защо сме съгласни с комисията, че наред с ценовото регулиране трябва да намерим и структурни решения. Структурни решения, които да да ни помогнат да се справим с неефективността на пазара и да насърчават конкуренцията, докато имаме възможност да отменим регулирането на цените. Проблемът е следният. Необходимо ни е решение, което да може да бъде въведено бързо. В противен случай няма да можем да се възползваме от шанса, който ни се представя. Възможно е, както казах и по-рано, по-низките разходи за роумингови услуги на Едро да стимулират и предлагането на хармонизирани европейски тарифи от основни оператори. Според нас едно напълно задоволително структурно решение все още не е предложено. За задоволително имам предвид решение, което да насърчава конкуренцията, както и да води до положителни ефекти за потребителите в размер размерен на, на изискванията за търговско и техническо приложение. Комисията извърши оценка на въздействието. В нея много подробно се разисква възможността за двойна идентичност на абонатите на мобилни услуги. Според нас това решение е привлекателно, но трябва да сме много предпазливи по отношение на ползите, които реалистично можем да очакваме от него. Според нашия анализ, другите мерки, предложени от комисията, а именно намаляване на цените на едро, трябва да доведат до осезаеми положителни въздействия върху конкуренцията в средносрочен план. Те най-вече трябва да дадат възможност на операторите да предлагат по-атрактивни тарифи за роуминг. Тези мерки могат да улеснят и навлизането на нови оператори на пазара като се вземат предвид всички тези промени, двойната идентичност на абонатите на мобилни услуги, може да доведе до сравнително малък, натрупващ се във времето положителен ефект. Тя със сигурност ще изисква много време и ресурси, както и ще доведе до съществени оперативни разходи. Нашият орган разбира, че има различни възможности но все още е рано да се установи коя от тях е най-добрата. Насърчаваме отрасъла да разисква активно различните възможности и бързо да намери решение Убедени сме, че изборът на определено структурно решение трябва да бъде направен единствено тогава, когато сме сигурни, че то ще бъде от полза за всички потребители, както за тези, които а, често използват роуминг, така и за тези, които го използват само от време на време. Структурното решение трябва също така да бъде приложено и от критична маса участници на пазара – така че те да го използват, за да се конкурират помежду си. Въвеждането на инструмента, който потребителите решават да използват без за това да има економическо основание, няма да е от полза за потребителите. Ето защо сме малко по-предпазливи от комисията във връзка с ефекта и прилагането на структурни мерки. Според нас регулирането на цените на дребно не може да бъде отменено, докато не сме сигурни, че пазарът действа ефективно. Според нас е прекалено рано да се отменят таваните на цените. Ако направим това, ще изложим на риска защитата на потребителите. И така, ако следва да запазим таваните на цените на дребно през следващите години, трябва да се споразумеем за нивото на тези тавани. Комисията се е ориентирала към насърчаване на конкуренцията, при един такъв сценарий не би било изгодно да се определят тавани на цените, които да са толкова ниски, че да не могат нови оператори да навлязат на пазара. От друга страна, таваните не трябва да са прекалено високи, за да може да се осигури и ефективна защита. Нашият орган се обявява за нива на таваните по-низки от предложените от комисията. Според нас един марш от 200% би бил напълно достатъчен, за да даде възможност за навлизане на пазара и за насърчаване на конкуренцията. А с развитието и насърчаването на конкуренцията ще се увеличи и нивото на защита на потребителите като се вземат предвид многото аспекти, по които все още нямаме сигурност, смятаме, че преразглеждането през 2015 година трябва да е в основата и на обстойно преразглеждане на стратегията. Регламентът трябва да дава възможност за преоценка на пазарните сили, на това до каква степен на пазарът въздейства на цените. Трябва да имаме възможност и да преразгледаме това доколко прогнозите ни за цените са станали реалност. 10 години е един много дълъг срок за въвеждане на регулирани тавани за цените, като се има предвид, че могат да настъпят неочаквани промени качеството си на регулаторен орган извършваме преглед на пазара на всеки 2-3 години. Необходимостта да се продължи срока на действие на таваните на цените, нивото на тези тавани, както и връзката между таваните за цените на едро и цените на дребно, както и разликата между цените за роуминг и цените на националните услуги. Трябва да можем да преразгледаме и всички тези аспекти. Накрая, нека заявя, че в действащият в момента регламент, прият през 2010 година, е много добър механизъм за предотвратяване на ценови шокове. Според мен тези правила трябва да се прилагат и извън Европа. До този момент те предпазиха потребителите от шока да получат сметки в размер от няколко хиляди евро след завръщането си от чужбина. Но все още подобни сценарии се наблюдават извън Европа, където цените са по-високи някои оператори прилагат мерки за справяне с проблема на доброволен принцип, но според нас това не е достатъчно. Според нас би било основателно регламента да се прилага и извън Европа, като се има предвид, че роумингови услуги се представят, предоставят, извинете, от дружества, установени в Европа, на граждани, също установени в Европа. В заключение ще кажа, че както за комисията, така и за Берек е много важно да се защитават интересите на всички потребители. Нашите предложения, според нас, ще подобрят направените предложения ще поемем ангажимент за намиране на структурни решения заедно с комисията, ако желаете и с вас. И като имам предвид пред каква публика говоря днес, проявяваме и пълна готовност да ви съдействаме при въпроси по всички технически детайли. Много ви благодаря за тази подробна презентация на различни гледни точки по предложението на комисията. Имаме доста колеги, които поискаха думата. Просто подред ще им давам думата. Първо госпожа Детрестю, имате думата. Ще бъда кратка, за да може господин Фонтейн да отговори на моя въпрос и на моите въпроси. Първо, много съм благодарна, че Берек е изготвил този доклад е, за въздействието, за е, един вид оценка на въздействието, защото а, е, този орган, регулаторните органи а, в областта на телекомуникациите е задължителен. Всички ние искаме да имаме един конкурентно способен пазар. Освен това искаме нашият пазар да бъде интегриран в областта на роуминга за пренос на съобщения, данни, гласови услуги и така нататък. Благодаря за този доклад на Берек. Имах възможност вчера накратко да го прегледам и да добия представа. Този доклад за мен днес бе допълнен от днешните ви изказвания. Моите разсъждения са все още съвсем първоначални. В никой случай не става дума за окончателни заключения. Те първа предстои в парламента въпросът да бъде обсъждан в детайл. Това, което е важно е още на този етап е, да разгледаме внимателно доклада на Берек. Защото когато човек го прочете, чуе днешната ви презентация и не познава проекто предложението на комисията, възниква впечатлението, че всъщност става дума само за нюанси. Предложението на комисията, анализът на комисията а, могат да бъдат разглеждани като цяло, като детайл, а, като проблем, който представлява само детайл. Но всъщност, според мен, не става дума само за нюанси или детайли. И може би, а, може би аз съм адвокат на а, съмнението днес тук. казвайки, че а, според Берек не е достатъчно да се проведат само структурни реформи, така както предлага комисията, а наред с структурните такива е необходимо да поставим ценови или да запазим ценовите тавани. Особено що се отнася до клиентите на Едро, комисията казва, че поради структурната реформа вече не се нуждаем от максимални цени или тавани на цените. Герек казва, или Берек казва, че дори след осъществяване на структурната реформа ще бъде необходимо да запазим ценовите тавани, за да сме в състояние да изчакаме и да видим дали структурната реформа наистина а, показва ефект и дали наистина а, възниква повече конкуренция в тази област. Но в този смисъл би желала да поставя два въпроса, които за мен все още е, не получиха отговор. От една страна се признава, че операторите изпълняват задълженията, изискванията. Е, става дума за изискванията от е, регламент 1 и регламент 2. И в този смисъл е на лице увереност, че операторите своевременно ще приложат новите разпоредби, когато преразглеждат регламентите. Става дума за структурните реформи, но точно при Берек, и това е парадоксално, има съмнения и колебания, които дори са по-големи, отколкото в кръговете на комисията, в средите на комисията. Освен това, възниква и проблемът с разходите. Ако искате да осъществите структурната реформа, нещата няма да са толкова лесни. Дори от техническа гледна точка нещата са доста сложни, дори на пръв поглед да изглежда а, лесно. Защото нещата с роуминга и осъществяването им на техническо равнище не са толкова елементарни. Ще, бъде необходим, ще бъдат необходими технически иновации а, и а, да бъдат опред... същевременно се определят а, а, ценови тавани за големите клиенти. В този смисъл си задавам въпроса доколко това няма да има отрицателен ефект върху броя на операторите, които ще бъдат изобщо в състояние да участват в роуминговия пазар. Тоест, от една страна се изисква инвестиция, от друга страна обаче се намаляват цените на едро. Тази смес може да бъде опасна и да доведе до контрапродуктивни последици. Разбира се, това е теоретична постановка, но тя не е от една страна нито доказана, нито опровергана. Берек казва, че няма да има последици в това отношение. Но все пак това са мои разсъждения. Имаме ли вече прецеденти? От една страна ние имаме регламент 1 и 2 за роуминга. Сега след прилагането на структурните реформи се говори за още необходими стъпки, привеждат се различни причини за това, но въпросът остава неразрешен. Кой ще вземе отношение в нашия дебат? Парламентът е заинтересован от един конкурентно способен роумингов пазар, защото точно нашият парламент или неговите депутати са особено засегнати от това, че роуминговият пазар не е наистина конкурентно способен този смисъл и моят въпрос. Това ще бъде една от темите, по които ще говорим по време на нашия дебат и което ще има своето отражение върху вота. Не знам дали имате някакви допълнителни аргументи, които можете да ни представите в това отношение. Не че по-късен повод отново ще имаме възможност да разговаряме по тази тема. Пол Рюбих има думата. Благодаря много за хубавото изследване. Мисля си и за наистина добрите предложения. Онова, по което искам да задам уточняващи въпроси, е свързано с ценовите тавани в при роуминга. Когато човек си погледне собствения GSM днес, виждаме, че 100 килобайта струват 0,99 цента или 1,30 евро и 30. Това са настоящите ценови тавани, когато човек пътува из Европа. И а, ако човек постоянно е в Европа, може да сравни много лесно. А, това е един практически пример. Ако човек иска да свали един игрален филм за около един час, например, но нека примерно грубо приемем, че един филм е 1 гигабайт, за около един час успяваме да го свалим. По днешните ценови ставки ще трябва да платим или 13 000 евро за един гигабайт или около 9900. Вие предлагате днес една, един друг ценови таван. Днес в Австрия, ако сваля 1 гигабайт, плащам 1 евро. Ето, такава е разликата днес. Тоест, ако днес за един час аз сваля един, около 1 гигабайтов филм, плащам 1 евро. Ако тук в Белгия а, го сваля от интернет, ще платя над 13 000 евро. Така че моят въпрос е, как вие стигате до цената от 500 евро? Благодаря. А, сега можеш ли да ни кажеш за кой игрален филм става дума? Защото от това ще зависи отговора на въпроса ни. Eh, Колегата Нистерой. Е да, благодаря много, господин председател. Съвсем накратко. Наистина, хубаво е, че имаме а, предложение. Може би в Страсбург ще получим допълнителни пояснения. Получихме сега някаква оценка, преценка. При първата презентация нямахме възможност да чуем това, но аз предлагам в рамките на нашата комисия ИТРЕ да организираме едно изслушване, така че да имаме и участие от заинтересованите страни, участие на а, промишлените браншове. Едно такова изслушване би било добра идея. И втория ми коментар – За какво става дума при роуминга? Всъщност, трябва да се отървем от роуминга, за да сме в състояние да представим нещо на гражданите, да имаме едни ценови структури. През 2015 година искаме да синхронизираме националните цени с международните роумингови цени. Представителят на комисията каза, че настоящият регламент не само е свалил цените, същевременно обаче е увеличил маржовете. Това звучи като чудо. Това означава, че колкото се може по-бързо трябва да а, адаптираме роуминговите цени към националните цени, което обаче не означава, че човек може просто да си подбере роуминговия оператор – ако някой обаче не ползва, а, не сваля много данни от интернет, в един момент нещата може да станат непрегледни. Не мога да си представя как ще изглеждат нещата до 2020 година, но ми се струва, че мерките, които се вземат по-настоящем, не са ам, пълноценни. Хубаво е да имаме един конкурентно способен пазар на европейско равнище. Това да е нашата основна цел. А който иска, ще успее. Сега думата има господин Мецарос. Благодаря много, господин председател. Първо искам да благодаря на Берек и на комисията за въведението. Много се радвам за повдигането на този въпрос. Тук искам да попитам както представителите на Берег, така и комисията и да ги помоля, когато става дума за регламента, да се вземе предвид положението и на малките страни. Защото е, те са губещите, що се отнася до ценовите тавани в Европа. Самият аз съм словак но аз съм сигурен, че Унгария, България се намират в подобна ситуация. Въпреки, че е, не знам точно каква е ситуацията в Польша, но има много големи различия, когато става дума за цените, които се предлагат от мобилните оператори. Понякога става дума за десетократни разлики по отношение на сметките, които се получават за мобилните телефони. Радвам се много, че господин Фонтейн почти ще я да кажа господин Берек, за което се извинявам. Вие казахте, че от такъв регламент се нуждаем от много време. Споменахте понятието европейски тарифи и аз наистина се надявам един ден да разполагаме с такива, защото това е в интерес на малките и средни мобилни оператори също така. Аз разбирам, че се нуждаем от конкуренция, но не можем да разчитаме на пазарните сили само в това отношение. Бих желала да помоля комисията, а и Берек да действат сравнително бързо, защото това ще бъде от голяма помощ за нашите сравнително малки държави. Що се отнася до повечето от 110% печалба, мисля, че това е неоправдано. Трябва да намалим тези цифри и особено в малките страни. Тях има примерно по три оператора. В Словакия, например, не мисля, че ще има повече от три оператора. Трябва да намерим някакво решение за ценовите тавани. Колегата Белет има думата. Благодаря, господин председател. Много въпроси вече бяха зададени. Аз ще бъда кратък. Много сме заинтересовани и с голям интерес слушахме това, което господин Фонтейн и представителите на комисията казаха. Две, два кратки коментара към представителите на комисията. Можете ли да ни представите някаква идея, е, да, ни, да направите сравнение с други пазари, например с Южна Корея, Съединените щати? Какви са маржовете на печалба за телеком операторите в тези страни? Дали е, равнищата са подобни на нашите в Европа, около 100% и повече? Какви са маржовите? Дали те имат достатъчно е, свобода, така да се каже, за да могат да инвестират в нови технологии благодарение на маржовете си на печалба. И втория въпрос, на който обърнахте внимание, е свързан с, с много голямото увеличаване на обема на а, роуминга на данни. Разбира се, ако това предложение, което имаме се предвърне в регламент, ние предполагаме, че увеличението в тази област ще продължи да расте и какво, какво ще бъде въздействието тогава на едно, при едно евентуално сгъстяване на пазара? Дали телеком операторите са подготвени с отговор на едно такова евентуално допълнително натоварване и сгъстяване на потреблението? Дали инвестициите в този пазар ще са в състояние да следват очакването увеличаване в областта на роуминга на дани. Благодаря. Okay. Ако сте съгласни, ще направим кратка пауза. Ще дадем а, на а, колегата Фонтейн възможност да отговори на въпросите, които бяха зададени на английски, защото трябва да тръгва. Знам, че не е справедливо, но продължавам. Uh, well, И е, другите групи също имат въпроси към господин Фонтейн. Вие давате думата се на НП. Знам, че вие сте от, тази група, но все пак тук трябва да има и, раз, и е, други възможности да се изкажат. Да, извинявайте, ханстет, но просто той трябва да тръгва. Това е проблем е така. <clears throat> Госпожа Сетъл. Ам... Да, благодаря. Аз също смятам, че трябва да има баланс, като се дава думата на депутатите. Просто за да има мир в нашата комисия, мисля, че така най-добре да работим. Сега, мисля, че роумингът е сред най-големите проекти на този мандат на парламента. Това беше единствения проект от тематиката на ИТРА, която, който се ползва като част от предизборната кампания. Затова е много важно да се направи този преглед. Това е най-европейския проект, който помогна не само в а, изборите, за да се обяви, а, за да разберат гражданите, защо е важен Европейския съюз. Затова смятам, че тази проверка трябва да се направи до 15-та година. Иначе техническите въпроси също са доста сложни. Наистина смятам. И предполагам, че след като се промени регламента, ще се отрази сериозно на те, тежеста. Казвам го, защото аз лично нося по 3-4 телефона със себе си. И а, трябва да кажа на производителите на чанти, че в бъдеще ще трябва да се промени модата и аз няма да купувам вече такива големи чанти, защото ще носи само един мобилен телефон. Това е проект с огромна допълнителна добавена стойност, ако технически този въпрос е технически въпрос е изчислителен. Ако е така, то тогава не само за жените ще е по-лесно заради по-леките чанти, но и за мъжете. На потребителите ще могат да имат възможност да правят своя избор. Примерно, по отношение на семейните групи или на партийните групи. <laughs> Що не? Защото аз имам един телефон за, заради това, че съм в семейна група с моите членове смесо, друга е за партийната ми група, друг за Белгия, друг, друг имам за Унгария. А искам с едно натискане на копчето да ползвам всичките си мобилни услуги. Та, искам да питам, ако моята мечта може да се сбъдне, то тогава, нали, именно такъв един регулативен акт ще има а, просто небивал а, успех и ефект върху промяната, върху пазара на далекосъобщенията. Аз знам, че това технически няма да е лесно, но, но а, а, искам да кажа, че а, тук има много голям риск, а, включително технически а, напредналите е, потребители. Просто човек ще може да забрави да мисли за тия неща, ако е, е, не му се налага. А, имат много такива случаи. Примерно отивате някъде и не забелязвате, че телефона ви се е включил към друг оператор, а не този, който вие предпочитате а, и после сметките а, ви е, стряскат. Какво може да се направи, за да може да не забравя потребителя тия неща? А, това е въпроса ми. Да, съгласна съм също така, че опро... Стяването е много важно. Като два дена си разглеждах а, а, фактурите, а, реших а, да премина към а, това да ползвам един а, доставчик за интернет а, услугите си и после а, всичко се срина, защото някой е решил повече да няма връзка към този оператор. Така че искам да питам какво става с опростяването по отношение на а, а, информация за потребителите. Господин Ламберт, първо имам а, въпрос към комисията. А, вие направихте ли допитване с съюзите на потребителите на, по отношение специално на, на структурните мерки, а не само за премахването или намаляването на а, тези ценови тавани. А, защото ценовите тавани е ясно, но те казаха ли, че какво мислят за техническите изменения? А, ако не, какво мислите направите за такава една консултация? На второ място от Берек. Това, което казахте за цени, ценовите тавани, аз съм склонен да се съглася с вашите думи, особено е, по отношение на това, че може да се окаже, че не е много практически удачно да се удължават е, за прекалено дълго срокове да съществуват такива ценови тавани. Какво ще кажете за относителните тавани? Например, цените на дребно да не могат да надвишават с еди колко си процента а, с повече от еди колко си процента тези за цените на едро. А после не ми е ясно какво а, раз, точно имате предвид, когато говорите за това, че цените се струпват а, на а, а, около а, определените за а, прагови цени. Според мен това ми, това ми а, дъха на един а, картелен подход и бих казал, че Генерална дирекция конкуренция трябва да погледне това. Може да имаме структурни проблеми, може да имаме и тавани, но едно проучване от страна на съответната генерална дирекция на комисията може да ни даде и друга информация. А знаете, че е, има подобни случаи в други отрасли на економиката и може би не е лошо да се погледне и тук. Обикновено в една страна има а, определена бройка а, оператори на мобилни услуги, така че един такъв картел а, се сформира не особено трудно. Така че бих искал да се погледне и а, там, в интерес на потребителите. Госпожа Тоя. Благодаря, господин председател. А, Както каза и колежката Херцог, през миналата избирателна кампания, това, което се направи по отношение на роминга, бе едно от нещата, които доказаха близостта на граждане на Европа. Технически този проблем не се решава лесно. И на основата на положителните резултати, макар че те са частично положителни, както чухме тази сутрин, Та на основата на тези постижения, мисля, че трябва да а, бъдем по-смели и по-решителни, защото този по пазар за пренос на данни а, се разраства главоломно и мисля, че трябва да направим необходимото, за да постигнем желания резултата. Според мен, на желания резултат, както чух и от други колеги, е да имаме единни тарифи между тарифите планове за цените в, на националния пазар и при роуминг в чужбина. Така ще ни е по-лесно да живеем а, пътувайки, движейки се а, е, на територията на целия съюз. Сега, първо по техническите въпроси, по-специфичните въпроси а, за тези тавани. Потребителските организации много държат на това. Те разполагат с а, данни и разчети и е видно, че има огромни, огромни разлики. Много често тези тавани по никакъв начин не се свързват с себестоеността. Понякога има огромни разлики между себестоеността за дадения оператор и тези на тавани и разходите толкова огромни, че просто нямат никаква обосновка цените. Затова и операторите, и данните, като говор... и, за... и потребителите, като говорите за тях, се и ви а, дават а, техни данни. Какво прави комисията, за да има някаква в... В съдържателност всичко това? А, Очевидно, че когато имат някакви тавани, самите оператори нямат особена мотивация да се отварят и да работят по друг начин. Значи какво струва за един оператор, когато ми даде услугата, когато съм в Италия или когато съм в Франция или Белгия? Дайте да видим какво им струва на тях, на операторите, и да видим а, дали а, наистина а, е толкова скъпо или не. Сега, има и други, а, е, друга цена, например а, цената на мързала, да си сменям непрекъснато оператора, в зависимост от това къде се намирам. Но все пак а, да видим максималните нива, а, защото има такива максимални нива и за потребителите, и за а, на едро. Та, да видим кого всъщност трябва да стимулираме. Дали пазара трябва да стимулираме, защото вие казвате, че трябва да имаме пазарно, пазарен подход. Разбира се, като се отворят цените, е, това е, създава възможност за нови пазари. Или пък ще оставите е, всеки да налага тавана, без значение всъщност колко му струва услугите. И така сега последно. Искам да кажа нещо, което се надявам, че имам, ще имам възможност да го обсъдим. Та, предлаганите решения, които уж са за да се помогне на потребителя, изискват да има поне съпоставими цени а, по отношение на националните тарифни планове и те за роуминг. А, и как да а, се гарантира тази свобода на избора между операторите, не знам. Аз питам. Много от нещата може да звучат привлекателни за потребителя, но а, какво ще стане, ако се окаже, че това предложение е толкова скъпо, че оператора не може да си позволи да го предлага? А, или какво става с тези алианси, които а, дават по-лесен достъп? а, може да има а, някакво решение, което технически да е възможно, но от, от практически гледна точка да не е практично. А, трябва да разглеждаме тези неща, за да имаме наистина конкурентен пазар и той да функционира добре. Госпожа Ахол. Благодаря на Берек и на комисията за много интересния анализ, който чухме. А, има два въпроса. Комисията каза, че с новото предложение ще се облегчи достъпа за операторите на мобилни виртуални мрежи. Но не само там е проблема сега. По принцип, според мен, малките, дребните оператори имат а, проблеми, особено тези в по-малките държави, за които говори и колежката, защото по-малките оператори не са част от големи корпорации или трансгранични алианси, какъвто е случая с повечето мобилни оператори. Няма още равнопоставено, струва ми се. М- така, и може да се окаже, че от една държава не може да се обадите в друга. А, просто не ви свързват през роминга или пък, че отнема ужасно дълго време, за да а, стигне СМС-а до потребителя си. Аз имам личен опит в тези сфери. Това, което ми липсва в предложението на комисията е, че няма нещо, което да се занимава с качеството на услугата, с нещо, което да а, си поставя а, за цел установяването на равнопоставеност, когато всички обаждания, всички СМС-и се третират еднакво а, и една, са еднакво качествени и успешни. И второ, по въпроса за конкуренцията. Фундаментален ли е проблема или не? а, а, мобилните оператори всъщност не желаят а, конкуренция, особено по-големите, и са най-щастливи, когато пазара е такъв, че не се конкурират и цените са долу-горе изравнени на едно високо прагово ниво. Та, права ли съм, като си мисля, че ако ние се е, предложим такива а, структурни мерки, те ще се опитат да заобиколят тези разпоредби за роуминга, като ви предложат изгодни пакетни услуги, а ако ползвате техните услуги за роуминг и за национални а, условия. Същото е както а, а, като си купувате а, примерно отопление и, и топла вода. А, пакетта услуга е по-добра. А, и тогава си мисля, че големите оператори просто ще подкопаят всички услуги за а, в, гарантирането на по-висока конкуренция на пазара. Благодаря. Госпожа Ниблер. Благодаря много, господин председател. Аз също искам да благодаря на нашите гости за анализа и за оценката за, във връзка с роуминговия регламент. Първо искам да направя едно кратко политическо изказване, защото си спомням, че имаше колеги, които направиха същото. Споделям преценката, че приятия регламент през 2007 година за роуминга бе един много важен от политическа гледна точка правен акт, който е, ни презентира добре пред гражданите, както по време на предизборната кампания, така и в годините след това и всъщност подкрепи нашия имидж, че правим нещо за гражданите тук и затова подкрепям редица колеги е, за това, че до 2014 година новия регламент трябва да влезе в парламента, а не по-късно. И с оглед на тогавашния регламент, до мен седи колегата Рюбих, който тогава беше докладчик и който бе преговарящ от страна на парламента. Много добре си спомням, че всички ние в парламента на хоризонтално равнище, на ниво над политически групи бяхме на мнение, че регламентът бе много добър и два въпроса бяха повдигнати. Единият беше следният. Какво означава регулирането на роуминговите цени? Как се отразява това на вътрешните тарифи? Ще има ли поскъпване? Това бе една от нашите загрижености, дали това ще се случи. случи. И втория въпрос беше свързан с роуминга на данни и от 2007 година минаха 4 години. Тогава нямаше достатъчно роуминг на данни, липсваха ни цифри, липсваха ни данни и регулирането в това отношение го оставихме като едно задължение, една задача в регламента, т.е. ако се наложи, по-късно да се действа, да не забравяме този аспект. Все още нямам окончателно мнение по предложението. Трябва да разгледам отделните структурни мерки, които се предлагат от една страна от Берек, от друга страна от комисията, да помисля върху тях, но принципно смятам, че подходът, идеята е добра и да не се опитваме чрез ценови тавани да овладеем положението с роуминга. От политическа гледна точка подходът би бил много лош да се работи само с ценови тавани. Харесваме обаче подходът, който избираме тук, да се опитаме да съживим пазара, да създадем конкуренция а, сред операторите, сред предлагащите. И затова смятам принципно, че подходът е добър. Благодаря и на двамата представители. Искам да ги помоля, както представителя на Берег, така и на комисията, да ни кажат още веднъж кои структурни мерки тук а, са от ключово значение. Не ми стана ясно съвсем диференциацията тук. И вторият ми въпрос е към представителя на Берек. Това, което ме интересува е следното. Тук се казва, когато пакетирането се счита за структурна мярка, може да се предостави по-лесен достъп до пазара за нови оператори. Е, допълнителният ми въпрос тук към Берек е, имало ли е оплаквания от конкуренти? Нямам представа казва ли, имало ли е оплаквания, че а, на тях им е отказан достъп до пазара поради тези а, променени цени? Има ли а, промяна от гледна точка на позицията на предлагащите? защото това е другата страна, обратната на потребителите. Хубаво е също така да имаме предвид не само вътрешния пазар и неговата интеграция, но и да включим в регламента разходите, които а, биват генерирани и извън Европейския съюз. Не само аз, има и други колеги, които вече зададоха въпроса на комисията. Дали не можем да се опитаме чрез международни а, договори, спогодби да се вземем и с този проблем? Колегата Рюбик хвърли светлина върху проблема в Европа. Имам, например, сведения за Израел. Става дума за фактури а, с пет цифрени стойности в евро. А, просто защото човек е свалил някоя друга страница от интернет. Това са измерения, които са невероятни и не бива да си затваряме очите пред тях. Хубаво е да включим предложение в това отношение и в тази връзка въпрос към комисията, защото Берек подкрепя това. Защо комисията не подходи по отвор всъщност не бе по-отворена в това отношение в първото си предложение? Сега колегата Тикао. Днеска, домнуле președинте, Ca și mulți dintre colegii mei care au luat cuvântul uh, deja. Uh, Благодаря, господин председател. Както и повечето изказали се до тук колеги, искам да подчертая, че гражданите на Европейския съюз приветстваха регламента за роуминга. Това бе един от малкото правни актове, които имаха осезаемо въздействие върху живота на европейските граждани, като повишиха качеството му. За съжаление, разпоредбите относно телефонията все още не функционират така, както бихме искали. Въпреки приемането на регламента, тарифите все още са много близо до праговете за цените. Разбира се, има и случаи, при които се прилагат специални тарифи. Това въжи особено за роуминга на данни областта на роуминга на данни. Приемаме много голям брой жалби от крайни потребители. Според нас е важно цените за текстовите услуги да бъдат доближени до цените, изисквани от националните оператори със сигурност бих приветствала подобна мярка, а именно поетапно доближаване на цените за роуминга на текстови услуги и националните тарифи за текстови услуги. Трябва да се предвиди и разпоредба за текстовите услуги и по-точно за тяхното качество, тъй като понякога доставянето на текстови съобщения отнема много време и допълнително ускъпява услугата. Една общо европейска тарифа може да бъде въведена в рамките на преходен период както за корпоративни клиенти, така и за частни лица. За съжаление, все още не знаем каква ще е ползата от предложените структурни мерки за крайните потребители. По отношение на член 13, например, В него се разписват условията за премахването на праговете за цените на едро и цените на дребно. Според нас подобни разпоредби ще бъдат необходими, ще бъдат добре дошли едва след като са в действие ефективни структурни мерки, както и едва след като вътрешният пазар е в състояние да се саморегулира. Бих приветствала редовното събиране на данни от страна на Берек за цените за гласови, текстови услуги, както и за преноса на данни – тези статистики следва да се предоставят не само на комисията, но и на парламента, при това най-малко два пъти годишно. Същевременно трябва да има и възможност за потребителите на мобилни услуги да сменят оператора си когато им се наложи да ползват роумингови услуги. Потребителя трябва да има възможност с същия телефон и същата сим-карта да смени оператора си в зависимост от предлаганите му цени. Ще приключа до тук, но разискванията в никой случай не са приключили. Има много интересни теми, които трябва да се обсъдят. През изминалите години неведнъж изисквахме преразглеждане на регламента. Следва да се приветства това, че в бъдеще поетапно ще се намаляват праговите цени. Похвално е това, че същевременно с намаляването на праговите цени се предвиждат и структурни мерки, които ще допринесат за конкуренцията на вътрешния пазар. Що се отнася до праговите цени за корпоративни клиенти и частни лица, то те ще бъдат определени едва до 2000, през 2015 година. Председателят, благодаря. Сега ще дам думата първо на комисията, тъй като имаше наистина много въпроси. И след това на Берег. Thank you, Mr. Chairman, and, uh, and, uh, and thank you very much. Благодаря, господин председател. Благодаря и за изложенията ви. Много от вас направиха коментари, по които няма нужда да вземам отношение. Бяха поставени обаче и много въпроси, на които ще се опитам да отговоря. Берек ще разясни допълнително въпросите ви свързани с неговата дейност, аз от своя страна ще отговоря само доколкото смятам, че е подходящо. Госпожа Де Кастио запита за основната разлика между подхода на комисията и подхода на Берек. Според нея, Берек може би не вярва достатъчно на операторите, докато комисията е по-оптимистична във връзка с въздействието на предложените от нея мерки върху пазара. Това може би наистина е така, съдейки по това, което казахме господин Фонтейн и аз. Според нас, предложените от нас структурни мерки ще имат въздействие върху пазара – Същевременно трябва да създадем стимули за операторите, така че те да прилагат тези решения в максимално кратък срок. Операторите трябва да приложат предложените мерки. Ние разписваме нормативната рамка, но операторите трябва да я прилагат. За това трябва да ги спечелим на своя страна. Ето защо трябва да им предоставим стимули за максимално бързо и максимално ефективно прилагане на разпоредбите. Обедени сме в необходимостта от такива стимули. Това е и целта, която преследваме с предложението си за премахване на праговите цени по възможност дори до 2016 година, в случай, че получим сигнали от пазара за конкурентоспособността и ефективността на мерките. Разбира се, трябва същевременно да гарантираме в случай на неуспех при прилагането на мерките, тяхното преразглеждане. Но като цяло трябва да постигнем баланс между ползите за потребителите и стимулите за отрасъла да насърчава конкуренцията. Господин Рюбих говори за цените за роуминг на данни. Според мен на това ниво ще се запази през идните години. Не бих ви препоръчал да сваляте филми, когато сте в роуминг. Такава е реалността в момента. Надяваме се, че ще разрешим този проблем в бъдеще. Това ще зависи от праговите цени, които ще определим за роуминга. Но, както казах, трябва да постигнем баланс между необходимостта от насърчаване на конкуренцията, между прилагането на механизми за насърчаването на конкуренцията и необходимостта да установим прагове за цените, така че да осигурим и минимално ниво на защита на потребителите. Няма веднага да достигнем до подобна идеална ситуация. Все още има голяма разлика между цените за пренос на данни при роумингови услуги и на националните пазари но се надявам, че рано или късно ще разрешим този проблем. Друг ваш колега обърна внимание на това, че потребителите трябва да могат да направят своя избор, че е необходима прозрачност. Именно към това се стремим, това се опитваме да насърчим със своето предложение. Поставихте и въпроса за по-малките страни и за това дали в предложението си отделяме специално внимание на тези страни. Първо, ако се спрем върху цените на дребно, вече посочих, че те до голяма степен се определят от несъответствията между отделните страни, но тези несъответствия са регулирани по отношение на малките страни и най-вече на малките оператори, Запитахте как с предложението си ще гарантираме, че малките оператори са равнопоставени спрямо по-големите участници на пазара. В това отношение ще спомена две неща. Първо, във връзка с разликите между цените на едро. Ако искаме да създадем възможност за конкуренция, то ще трябва да постановим цени на едро, за всички оператори, малки и големи, както и за бъдещи участници на пазара. Трябва да постановим такова ниво на цените на едро, което да им даде възможност да предложат атрактивни цени за крайния потребител. Праговете за цените на едро, които предлагаме, именно заради това са много строги. Те са ориентирани спрямо себестойността за операторите. И мисля, че с така установените прагове и потенциални нови участници на пазара ще имат възможност да се конкурират с вече действащи оператори. Господин Белет постави въпрос за Ситуацията в други е, страни извън Европейския съюз, например в Съединените щати, за съжаление не мога да ви дам отговор на този въпрос. Не мога да ви отговоря, тъй като пазарът на роумингови услуги се регулира единствено тук в Европейския съюз. Тоест, ние действаме на територията на Европейския съюз е, и събираме данни единствено за този регион. В региони извън Европейския съюз няма подобни регулаторни механизми, така че в момента нямам, не мога да ви дам информация за това. Не разполагам с компетенции по отношение на производството на дамски чанти. Би било жалко, ако нашето предложение окаже неблагоприятно въздействие върху този отрасъл. Сигурен съм обаче, че той ще се справи и ще предложи альтернативни продукти, които да отговарят на нуждите на дамите. Но бих се радвал, ако предложението ни е добро за потребителите в крайна сметка. Господин Ламбертс попита дали се консултираме с организации на потребителите преди да представим свое предложение и преди да организираме обществени консултации. През изминалите години се консултирахме с всички заинтересовани страни, в това число и с представители на отрасала и организации на потребителите. Това иллюстрира комплексната ситуация на пазара. Според мен, както потребителите, така и участниците на пазара бяха много заинтересовани от намирането на решение на проблема с конкуренцията на пазара на роумингови услуги. Заинтересованите страни изискваха от нас предложения, но към мом, конкретния момент нямахме все още предложения за структурни мерки. Отрасълът все още не е убеден, че има альтернатива. Но тъй като към момента нямахме конкретни предложения, разискванията бяха доста хипотетични, едва след обществените консултации излязохме с предложение, като взехме предвид всички изложени ни аргументи. преди обществените консултации не можахме да предложим конкретни структурни мерки на потребителите и на отрасъла. В момента заинтересованите страни се запознават с предложените конкретни мерки. Ще видим какво ще ни отговорят. Потребителите, разбира се, са заинтересовани от осигуряването на добри цени и добро качество на услугите, Това изискаха от нас и организациите на потребителите. Те изискаха да продължим с регулирането на цените. Попитахте за това дали Генерална дирекция конкуренция е започнала проучване за таваните на цените. Преди време бе извършено такова проучване, което обаче нямаше конкретни резултати. Запитахте ме дали е извършено проучване за картелите. Операторите е необходимо, разбира се, да се договорят без изрично да определят цените. Те се ръководят от определените ценови тавани и на всяко три месечи се консултират с нивото на тези тавани, така както са предложени от Берек. И в зависимост от това решават как да определят цените си така че да има печалба и за тях. И фактът, че цените много силно са ориентирани към праговите стойности е свързан с пропуски в регламента. Трябва да намерим альтернативно решение. Имаше и въпроси за това в какво точно се състоят структурните мерки и каква е разликата между подхода на Берек и подхода на комисията. Ще се опитам още веднъж да обясня в какво точно се състоят структурните мерки. Първо, задължение за достъп на едро. С други думи, всеки, който иска да предложи роумингови услуги, ще трябва да има достъп до мобилни мрежи. С Берек сме съгласни за тази мярка. Втората част от предложението ни се състои в отделното предлагане на роумингови услуги от альтернативни оператори. Въпросът бе какво ще донесе това на мобилните оператори и какво ще донесе на потребителите. Що се отнася до потребителите, тази мярка ще им даде възможност да изберат най-интересните за тях предложения за роумингови услуги, като същевременно запазят мобилния си оператор в съответната страна, където живеят. А що се отнася до операторите, според нас отделянето на роуминговите услуги е важно във връзка с задължението за достъп на едро. Така операторите ще могат отделно да предлагат роумингови услуги. Ако се ограничим единствено с задължението за достъп на едро, ще има проблем за онези оператори, които искат да предлагат само роумингови услуги. Според нас тези мерки за отделяне на роуминговите услуги на дребно са необходими именно поради това. Имаше въпроси за качеството на услугите и по-точно за това, че доста време отнема доставянето на текстови съобщения. Като цяло качеството на услугите предоставяно от операторите, било то на роумингови услуги или на национални услуги, спада към компетенциите на националните регулаторни органи. Те трябва да следят за това дали операторите спазват задълженията за качество на услугите. С това бих искал да приключа, ако съм пропуснал нещо ще се радвам отново да взема думата да, да уточня. И тогава, сега а, колегата от Берег ще ни помогне да отговорим на допълнителните въпроси. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да не повтарям унези неща, които вече бяха представени. Съгласни сме с тях и започваме с казаното от госпожа Делка Кастио. Наистина има голяма доза е, споразумение между комисията и Берек по тези въпроси. Имаме някои различия, но като цяло има доста голям степен на е, разбиране. Е, много често на английски се шегуваме, че когато имаме двама економисти в стаята, имаме обикновено поне три мнения но и тук между роуминг експертите е, възниква подобна ситуация. Няма един сигурен начин, който да е по-добър от начина по който ние подхождаме към проблемите и е напълно естествено да имаме леки различия в мнението по отношение на начина по който следва да процедираме. Нека се спра на четири въпроса, е, по които Берек е на малко по-различно мнение или на доста всъщност по-различно мнение от комисията. Първият е степента на доверие който, която ние имаме по отношение на структурните въпроси, но и особено решенията за прекъсване на връзката. Става дума за нещата, които са установени в стратегията на комисията. Ние сме много внимателни по отношение на това как следва да се извърши това прекъсване на връзката и как ще се отрази това върху поведението на потребителите и степента на конкуренция. В, по много въпроси Берек дава аргументи за поведението на потребителите и така нататък. Ние вярваме в тези неща, но сме доста предпазливи по отношение на положителните ефекти, които се очакват в този специфичен пазар, защото тук има доста специфични структурни аспекти. Вторият въпрос е свързан с нивата на ценовите тавани на регионално равнище. Ние смятаме, че те трябва така да бъдат определени, че да има разумна печалба, да се покриват разходите и да има разумна възвръщаемост. Ние сме на мнение също така, че а, а, когато комисията стимулира новото влизане на оператори в този пазар, трябва да са малко по-щедри по отношение на цените, които те са склонни да толерират и ако новото навлизането на нови конкуренти на пазара а, проработи, тогава вече а, тези ценови тавани няма да са необходими. Ние всеки случай сме предпазливи по отношение на степента на конкуренция, която се очаква. Констатираме също така, че нивата от няколко стотин процента, що се отнася до маржовете между цените на едро и цените на дребно, са маржове, които много компании, за които много компании биха мечтали. И а, всъщност ние бихме заложили много по-низки ценови тавани, за разлика от комисията и се надяваме, че тази конкуренция, която всички искаме да постигнем, ще защити по-добре потребителите. Що се отнася до премахването на ценовите тавани, ние не казваме, че ценовите тавани на дребно трябва да продължат за вечни времена. Смятаме, че в момента, в който пазарните сили покажат, че са в състояние да регулират цените без помощта на регулаторите, тогава очевидно ценовите тавани могат да бъдат премахнати. Но ние а, бихме обърнали а, тежестта на доказване. Комисията казва, че през 2016 ценовите тавани могат да бъдат премахнати, но това може да бъде преразгледано. Ние бихме казали. А, Ценовите тавани следва да се запазят, докато няма ясни доказателства, че пазарът, пазарните сили са в състояние сами да регулират пазара. Смятаме, че това е важен момент и ще бъде много неудачно, ако ценовите тавани са премахнат и след това видим, че пазарните а, сили са неефективни и цените отново се повишат. Действително, информацията, която имаме и последните данни, които Берег ще публикува след няколко седмици, показват някои неудачни ефекти по отношение на нерегулираните услуги. Както знаете, има компании, които могат да предложат евротарифи, но и альтернативни тарифи. Ние се надяваме, че ще имаме по-добри сделки от альтернативните тарифи, но последните статистики показват, че това не е така и че принципно цените на альтернативните тарифи надвишават цените на регулираните тарифи. Това е още един индикатор за проблема, свързан с конкуренцията в тези пазари. И в заключение бих желал да подчертая още веднъж, че мерките, които бяха споменати от господин Фонтейн в края на неговите бележки и предложението за разширяването на защитата за потребителите от Европа по отношение на фактурите и излезем извън Европа, е нещо важно. това очевидно обаче не може да влезе като цел в законодателството, уреждащо вътрешния пазар. Компаниите ще трябва да уведомяват своите потребители, когато има опасност за това те да похарчат а, чрезвичайни а, пари а, за използването на много скъпи роумингови услуги. Мисля, че това ще бъде много ценно за повишаване защитата на потребителите. Ето това са областите, в които имаме малко по-различно мнение в сравнение с комисията. Може би съвсем накратко ще бих се спрял на някои конкретни въпроси, които бяха повдигнати и от други членове на парламента. По въпроса за конкуренцията, връщам се на това, което казах преди малко. Принципно ние можем да законодателстваме по отношение на това цените да не надвишават определени нива. Онова обаче, което е, по което е трудно да законодателстваме, е начина по който ще се конкурират фирмите. Е, ние можем да уредим ценовите равнища, но в крайна сметка ефектът да не бъде много голяма конкуренция е, защото операторите ще се конкурират, ако имат търговски интерес. Ако нямат такъв, те няма да се конкурират. Мисля, че това също е свързано с нашите притеснения, е, свързани с мерките за е, нарушаване на връзката, предлагани от комисията. Очевидно, е, ако от тях се изисква това, те ще направят това. Въпросът е каква ще бъде, какви, какво ще бъде отражението за потребителите, дали те ще използват тези нови инструменти, дали ще се предлагат нови и нови по-атрактивни тарифи и ако всъщност няма такова предлагане от операторите, очевидно мерките нямат добър ефект. Примерът от господин Рюбих за филма, който той сваля от интернет в Австрия или извън Австрия, тук ситуацията е следната. Дори при ценовите, при ценовите тавани, които се предлагат от комисията, вие няма да сте в състояние изгодно да а, сваляте голямо количество данни, защото а, и в бъдеще резултатът може да бъде много високи сметки за а, даунлоудването на данни в а, чужбина. А, така че тук наистина ценовите тавани ще са нещо много важно, за да се стигне до по-низки тарифи и сметки, така че потребителите да могат да използват роуминга в това отношение по подобен начин, както за разговори. Що се отнася до въпроса за цените и разходите, в нашия декемврийски доклад ние публикувахме данни за разходите за тези услуги. Това, разбира се, сигурно, със сигурност не са най-точните прогнози и изчисления. Е, е, това са, може би, устарели модели на изчисляване на данните, е, които сме използвали, но е ясно, че разходите, които влагат операторите за роумингови услуги не са много по-високи от тези за национални услуги. Има много е, голям потенциал за намаляване на цените е, от гледна точка на разходите, които се правят и все още операторите печелят доста добре, що се отнася до роуминга. Що се отнася до по-малките държави, наистина има данни, че роуминговите услуги, по отношение на роуминговите услуги, но и други, потребителите в малки страни не са в толкова изгодна ситуация, колкото в други по-големи страни. И това особено въжи за услугите, свързани с предаване на данни, които са нерегулирани по-настоящем. Що се отнася до малките оператори, това вече бе казано от колегата, те принципно се биха били защитени от предлаганите ценови тавани за цени на едро. По-големите компании не се нуждаят от тази защита. Те са в състояние да договарят добри сделки, докато малките компании нямат тази сила за преговори на пазарите и те ще зависят от регламента и защитата, която му предлага, се предлага. Що се отнася до таваните за цени на дребно, надявам се, че е, тук регламентът ще предложи необходимата защита, защото пазарът в това отношение не функционира както трябва. И подобно на господин Вейзър, е, не че не проявявам разбиране към чантите на жените и новата структура, която трябва да имат, надявам се да не мине много време, когато наистина компаниите ще имат търговски интерес да предлагат тарифи, които да, са, да въжат за цяла Европа и да плащате една и съща цена, независимо къде сте в Европа. Надявам се това наистина да смекчи проблемите, включително и с дамските чанти. Що се отнася до казаното от господина Ламбертс за цените на едро, цените на дребно, мисля, че вече отговорихме на този въпрос. В един конкурентен пазар – ние бихме очаквали пазарите на цени на дребно да се основават на разходите за предлагане на услугите, нещо, което не е на лице по настояще ми и според мен има доста възможности за намаляване на маржа между цените на едро и дребно. Що се отнася до избора на структурни мерки, както господин Фонтейн в своите бележки каза, ние поработихме доста по този въпрос през последната година и мисля, че имаме удовлетворителни структурни мерки, които могат да заместят ценовите тавани на дребно. И бихме приели с удоволствие дуалната стратегия на комисията в това отношение. С предпазливост, разбира. Що се отнася до избора на структурни мерки, смятаме, че е много важно те да бъдат лесно приложими и ефтини и да се подкрепят от критична маса участници на пазара. Това е много важно, защото структурните мерки иначе не биха били много ефективни на практика. Госпожа Ниблер попита за това дали има някакви доказателства за отказ на някоя компания да участва в пазара. Мисля, че има компании, които търсят достъп до пазара. Някои успяват, някои не успяват. Обикновено в повечето страни на Европа нещата не са регулирани в това отношение. Въпросът е от търговско естество. Разбира се, е важно дали има търговски интерес да се предостави достъп до пазара. Това не е регулирана услуга и предполагам, че а, има разочаровани компании, които а, търсят достъп до пазара и може би те смятат, че ние си губим времето и не можем да променим много в това отношение. Мисля, че отговорих на повечето от въпросите, които зададах. С удоволствие ще допълня отговора си, ако има уточняващи въпроси. Председателят, благодаря много и на тримата гости. Един от тях трябваше да ни напусне по-рано. Благодаря и на вас за многото въпроси, за множеството изказвания, за приноса към дискусията. Мисля, че беше много добре, че ние разгледахме темата като цяло, защото ако говорим за роуминга в детайл и когато пристъпим към тази фаза, това вече ще улесни до голяма степен дейността ни. Току-що ми казаха, че днес след обяд ще трябва да променим точка четвърта и шеста, ако сте съгласни защото гостът по точка четвърта има технически проблем, ще кацне малко по-късно, ще трябва да го изчакаме, така че а, с секретарията тук ще изяснихме, че ще изтеглим шеста точка по-напред. Така че първо ще разгледаме шеста точка, а, преди пета и след това четвърта, след пета. Благодаря много, а, пожелавам ви сега приятна обедна почивка и до по-късно.